Искам да ви благодаря за приноса в този доклад и ще продължим да си сътрудничим, за да бъдат предприяти нужните политически мерки за реализирането на тази задача. Благодаря, господин комисар. Гласуването ще бъде утре. Последната точка за тази вечер е доклада на господин Коцолино за защита на финансовите интереси на европейските общности и борба срещу измамите. Давам думата на господин Козулино за 4 минути. Благодаря, господин председател. В време, в което договорът от Лисабон все по- вече навлиза в живота на гражданите, се увеличава значението на борбата с измамите. Нашия доклад е резултат от съвместна работа от решаващо значение и това, което посочи Сметната палата. Бяха открити нередности в размер на 1000 и 24 милиона спадат наредностите в почти всички области, с изключение на предприсъединителните фондове. Сумите обаче все още не показват къде точно положението е в контрол. Анализът от последните месеци показва, че две неща са особено важни. От една страна, ние трябва да възложим повече отговорности на държавите членки при борбата с нередностите. Необходим ни е по-добър обмен на информация за борба с измамите и е, лошото стопанисване на средства по отношение на приходите и разходите. От друга страна са ни необходими предложения с цел е, да окоръжим държавите членки да разходват по-рационално средствата. Необходими са ни също и административни структури, които да намалят последиците от, борба, от измамите. Това трябва да бъде един от приоритетите на Европейския съюз, като искам да подчертая, че ОЛАФ представи 27 таблици предвид адаптацията на държавите членки при борбата с измамите Необходима ни е карта с приоритетите в отделните страни. Освен това са ни необходими данни за качеството и количеството на извършваните проверки. Освен това нередностите трябва да бъдат намалени като обем. Необходимо ни е, е законово опростяване и това става най-вече чрез е, съответните фор структури. Освен това, трябва да се води борба с корупцията и с економическата престъпност. В този доклад показваме, че има напредък, който се споделя от комисията. Предвид интензивната работа бяха разработени предложения, които се отнасят до основните проблеми. Отрешаващо значение са, разбира се, и европейските фондове, връзките с банките, данъчните обежища. Тук ние искаме да подобрим прозрачността по отношение на разходите и по отношение на измамите. Що се отнесе до ОЛАФ, тук отрешаващо значение да бъде гарантирана оперативната независимост на тази служба и да се избере адекватна стратегия за човешките ресурси там. Необходима ни е и по-нататъчна дискусия и по-нататъчен момент в Европа, за да създадем единна европейска прокуратура. Освен това, отрешаващо значение ние да си помислим за европейските ресурси. Тук трябва да избягваме всякаква ненужна инструментализация. Съществуващите проблеми показват, че трябва да разработим общ подход, също и при помощите за развитие. Ние трябва да гледаме проблемите в очите и да и избягваме деформациите, т.е. изкривяванията, които към момента съществуват. Трябва да подобрим ефективността на обмена на данните и прозрачността на финансовото управление. Мисля, че ако положим тези усилия в различните институции на общността, тогава наистина ще постигнем напредък при създаването на един по-сплотен Европейски съюз, който да отговаря на потребностите на своите граждани. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Моника Маковей за една минута. Благодаря като докладчик в сянка от НЕП. Искам да изразя своята благодарност към докладчика и другите колеги от политическите групи за чудесното сътрудничество. Ние обръщаме голямо внимание на по-добрата прозрачност в областта на обществените поръчки, тъй като там възможностите за корупция са най-високи. Освен това, Получателите на фондове от Европейския съюз ще се публикуват на е, един вебсайт възоснова на едни критерии. Призовавам за взаимно признаване на дисквалификация. Дейностите на ОЛАФ ще получат подкрепа. Ние настояваме за статистически данни и основание в случаите, в които не са повдигнати обвинения тогава, когато ОЛАФ е установил нередности. Доклада предлага фирмите, които работят в офшорни фирми, те да не могат да работят, ако те забавят сътрудничество. В заключение, Европейския съюз трябва да гледа на измамата като приоритетен въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Господин Кели. Мисля, че няма да е прекалено, ако кажем, че сегашната економическа криза беше предизвикана от корупция, личен интерес вместо солидарност. Трябва да се върнем към изконните ценности, иначе няма да излезем от тази криза. Трябва да се положат всички усилия за борба с измамите. В Република Ирландия, в Северна Ирландия, в, в Англия. Всички те са засегнати от кризата. Имаме сериозни проблеми в Ирландия. Трябва да се положат максимални усилия, за да се сложи край на измамите и това да се решава на европейско и на всяко друго ниво. Благодаря, господин Кели. Давам думата на комисаря. Господин председател, госпожи и господа депутати, от името на моя колега господин Семета искам да благодаря на докладчика за конструктивния доклад и предложенията за защита на финансовите интереси на общността. Комисията оценява това, че факт, че парламентът е, оценява ролята на сътрудничество между институциите. Ще направя няколко забележки, що се отнася до отчитането на докладването на нередности от страна на държавите членки. ОЛАФ е изградил нова интернет система. Това е системата IRS тя, благодарение на нея, държавите членки могат по-добре да докладват за нередностите. Структурните фондове са област, която представлява особен интерес, както за парламента, така и за комисията. Комисията предприе действия за преодоляване на слабостите и за предприемане на действия в рамките на, програм, на работната програма тук се включва и упростяване на нормативната база и процедурите. С моя колега господин Семета ние ще водим ще предприеме действия за улесняване на действията. Ние ще се погрижим управ... системите за управление и контрол в многия програмен период да дадат резултат. Освен това, комисията ще поддържа връзка с органите в държавите членки, за да могат те да поемат своята пълна отговорност в общото управление, както е предвидено по Лисабонския договор. Значителен напредък е постигнат в областта на прозрачността за получателите на европейски фондове. В областта на селското стопанство съветът реши, реши, че публикуването на списъка с получателите трябва да бъде отговорност на държавите членки. Списъка трябва да се публикува на един сайт държавите членки, за да се улесни достъпът до тези уебсайтове. Връзките се, са дадени в уебсайта Европа. Няколко думи за ОЛАВ. Благодаря на докладчика за думите на подкрепа за ОЛАВ. Аз и комисарият Семета е, сме убедени, че ОЛАФ е, трябва да се сроточи върху основната си дейност, свързана с разследвания, макар че той има и други важни задължения, особено е, що се отнася до превенция на измамите. ОЛАФ трябва да обръща особено внимание на сериозните измами. По-дребните измами трябва да останат задължени на други органи. ОЛАФ пре Олаф прие минимални прагове. Комисария Семета отбелязва казаното от вас, че Олаф трябва да работи с службите в държавите членки. Олаф и АРС работят тясно сътрудничество 2003 година. Ние си обменяме информация и и опит. Олаф има желание да сътрудничи с IIAS. Що се отнася до процедурните правила, новият наръчник на ОЛАФ съдържа ръководство за следователите на ОЛАФ. Повече подробности по процедурата също така ще бъдат включени в предложението за промена в регламента за ОЛАФ. Комисията би казала, че документа за размисъл ще бъде представен на парламента и съвета преди лятната вакансия. Комисаря Смета ще представи доклада пред Комисията за бюджетен контрол. на края, комисаря Семета разчита на сътрудничество в парламент в интерес на повишаването на, еф... на ефективността. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, казва председателя. Гласуването ще бъде утре. Госпожа Базеско, искам да ви помоля да включите моето изказване а, по тази тема, за да а, може това, което казах, да фигурира в съответният а, в съответната страница. Председателят а, казва, да, вашето изказване ще бъде включен в, та, включено в тази